Утре приключихме въпроса свързан с положението в Нигерия. Ще гласуваме утре. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Положението в Беларус. И давам думата на представителя на комисията господин Пебилц. Радвам се, че съм днес тук сред вас, за да обсъдим положението в Беларус. Представам, е, представител съм на госпожа Аштен. Европейския пар, съюз е дълбоко загрижен от потъпкането на човешките права в Беларус. През последните месеци положението стана все, ставаше все по-лошо и се упражняват репресивни мерки спрямо гражданското общество и опозицията. Загриж... Загрижени сме за много неща, но изискваме незабавното и безусловно освобождаване на всички политически затворници в страната. Също така е, сме, се, се, се чуват е, за Става ясно, че се практикуват изтезания в е, затворите и ние изискваме да се направи разследване на тези случаи членовете на опозицията и на гражданското общество биват преследвани. Все повече законодателството, което се приема е все по-строго и по-строго и все повече ограничава правата на белоруските граждани, включително включително и подкрепата за гражданското общество. Беларус е единствената страна в Европа, където съществува все още смъртна присъда и където тя се изпълнява. А... Парламента прие резолюция на 16 февруари и е- Европейският съюз следствие на тази резолюция призова е, Бел, Беларус да не изпълнява смъртната присъда над господин Ковалев и да наложи мораториум на изпълнението на смъртните присъди. Про... Ние продължаваме и ще продължаваме да е, изискваме а, спазването на нашите, нашите ценности в а, тази част на Европа, включително и за при върховенството на закон. Е, ние ще продължиме чрез политически средства да упражняваме натиск на страната, за да бъде чуто нашето политическо послание. През януари съвета бе прият е, бе прие критерии за налагане на санкции е, след е, преследване на членове на гражданското общество и на някои органи, които подкрепят деянията на режима. Госпожа Аштън след съвета на министрите през февруари призова на съвета на 23 марта да, да бъдат взети съответни мерки. Поли, е, поли, поли, поли, политиката на Европейския е, съюз няма, не, не, не цели да налага е, допълнителни санкции на белоруския народ. Ние сме готови да подобрим и да продължаваме и задълбочаваме нашите двустранни отношения, ако обаче се уважават принципите на демокрация, върховенство на закона и се зачитат човешките права. в разговори с госпожа Клинтън, госпожа Аштън а, препотвър... преповтори, че е, Беларус трябва да продължи да спазва поетите, анг... трябва да спазва поетите ангажименти. А, е, за съжаление, обаче, Е, беларуските власти не, не, не са направили необходимото, за да започнат преговори по споразумение за реадмисия, което ще е, а, улесни е, обмена между двете страни. Европейският съюз и държавите членки биха искали да се да, да има по-добро сътрудничество в е, Беларус, да можем да споделяме опит и да подпомогнем на Беларус да тръгне по пътя към пазарна економика, за да могат европейски предприятия е, да работят в е, Беларус и да могат да инвестират в бъдещия процес на приватизация в е, страната. На 29 март ще започне диалог с страната, но това, което искаме е в, е, в преговорите, в развитието на страната да участват всички заинтересовани страни, всички е, компоненти на обществото. В трудни времена е трябва да продължаваме да поддържаме комуникацията, да имаме връзки с, с страната. Но беларуските власти на 28 февруари поискаха е, делегация, де, ръководителя на делегацията на Европейския съюз и полския посланник да е, се е, върнат в страните си за консултация. След това решихме да бъдем е, да бъдат е, е, от отзовани всички, отеглени всички посланици в страната. Ние сме ние сме готови обаче да преговаряме за връщането на посланниците в страната. За съжаление обаче няма позитивни знаци от Минска. Продължават през, през преследванията на представители на опозицията след изборите от 2010 година. И е, са санкциите, които налагаме, обаче в ник не, не дадаха необходимите резултати. Господин председател, мога само да прикана европейските депутати да да продължат контактите си с страната, за да покажем на народа на Беларус, че ние сме готови да ви помогнем. С. С. с е, вашата, вашата помощ беше много значителна и след изборите от декември 2010 година за упражняване на политически натиск над Беларус, за промяна на политиката и за вземане на необходимите мерки е, Беларус да стане член от европейското семейство. Но... Благодаря, господин. Благодаря господин комисар. Сега представители на политическите групи. Ще започваме с господин Пратасевич. Благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да ви благодаря най-сърдечно за задълбоченото политическо изказване относно нашето сътрудничество с Беларус. Нашите отношения с Беларус се обсъждат напоследък доста често в този парламент. През февруари отправихме искане да не се изпълняват смъртни присъди в Беларус. Днес реагираме на враждебността на властите в Минск прямо Европа. Но всичко това а, не помага на народа на Беларус. А, изглежда, а, че процесът на загуба на независимост от страната, постепенна загуба на независимост от страната ще се ускори. решението да бъдат да напуснат посланниците на Европейския съюз, все още остава възможност за възстановяване на нормалните отношения. Необходимо е обаче Беларус да спазва минимални европейски норми. Настъпило е време, крайно време е за промени, все още не е безнадежно късно. Господин председател, господин комисар, колеги, в нашата резолюция, а това го спомена и господин Праташевич, белоруският режим избра да се самоизолира. За жалост той изолира себе си, но изолира и белоруският народ. А ние не искаме това. В нашата резолюция правим, изразяваме нашата солидарност с народа на Беларус. Ние искаме те да знаят, че тук в Европейския парламент, в Европейския съюз, ние сме солидарни с беларуският народ. Изразяваме надежда, че по един цивилизован начин беларуското общество, беларуската държава един ден ще тръгне по пътят на зачитане на човешките граждански права, по пътя на демокрацията и върховенството на закона. Белоруската економика е в плачевно състояние. Ако погледнете бюджетния дефицит, ако погледнете дефицита на текущата сметка, виждате, че не може да има никакво подобряване на положението без реформи. А тези реформи няма да бъдат възможни, ако не се реформира обществото, ако не се започне диалог. Диалог с младеща, с независимите представители на опозицията, с журналистите, с профсъюзите. Само по този начин едно общество, било белоруското, било някое друго, може да се стреми към стабилност. Само по този начин може да се съживи економиката. Всичко това е, е казано в нашата резолюция. Там се съдържат и искания за освобождаване на всички политически затворници, независимо кого представляват. Това са нашите искания. Това е, което трябва да кажем ясно в нашата съвместна резолюция. И мисля, че това споделят не само социалистите и демократите, а всички демократи в този парламент. Благодаря госпожа Ойланд. Благодаря, господин председател. Групата АЛДЕ приветства решението на трите членки да повикат от посланиците си за консултации. Поведението на президентът Лукашенко и във вътрешната и във външната политика е скандално и не трябва Европейския съюз да го ласкае, като изпраща нашите представители на ниво посланници в Минск. Лукашенко непрекъснато нарушава международните ангажименти, поети от Беларус. И ние не бихме искали уважаваните послонници на а, европейските страни да представят а, а, своите а, а, пълномощия пред един криминален а, диктатор. А, трябва а, да се положат усилия а, да работим с гражданското общество и демократичната опозиция. Трябва също така да се поиска Международната федерация по хокей на лед да премести а, световния шампионат през 2014 от Беларус другаде. Беларус не заслужава да бъде домакин на този шампионат не се разбират основните принципи на демокрацията. А, и, а, като не се разбират принципите на демокрацията, не, не, не се разбират, няма да се разбират и принципите на спорта. Благодаря. А сега а, Вернен Шулц има думата. Господин председател, дами и господа, В момента Беларус е в а, а, сложен момент. А, Европейския съюз е въвел забрана за пътуване, замразил е сметки. Това е стратегия, която има за цел да окаже натиск върху режима и да подкрепи обществото същевременно. Обаче трябва да се погледне точно до каква степен са резултатни тези мерки. До каква степен Ами, само да ви припомня, че президента Лукашенко бе наскоро обявен за герой на една конференция в Лион. Огромни суми отиват към Беларус, за да помогнат за развитието на Беларус, но всъщност отиват джобовете на режима тъй като изно, износа на Тор е към Запад. Мисля, не знам дали да, ако бойкотираме шампионата по хока и това би било добро решение. Не знам дали ще, резултатите ще бъде положителни. Спомнете си бойкота на Олимпийските игри в Москва и в Пекин. Мисля, че трябва да, да се откажем от подобни мерки това означава, че след това ще трябва да бойкотираме и футболния шампионат в Украина. Не е такъв трябва да бъде нашия подход. Това е много добра резолюция. Споменахме, споменали сме всичко, което вече многократно сме казвали. Економически санкции, освобождаване на политически затворници минимални стандарти за продължаване на политическото сътрудничество. Ние изискваме политическите затворници да бъдат освободени. Бондаренко, Шуво, това са хора, с които аз съм в личен контакт. Много е важно в тази резолюция да наблегнеме на подкрепата на Европейския съюз за свободни, независими медии. Защото някой ден ще има и независими и честни избори, но за това ще трябва да има и независими медии. Ще дойде ден, в който хората ще могат да, да изберат свободно своите кандидати но въпреки това аз смятам, че трябва да настояваме е, шампионата по хокей да бъде проведен в друга страна, защото подобни събития не трябва да се провеждат в страни, в които няма никакъв повод за радост, където опозицията бива измъчвана, изтезавана и където хората нямат е, никаква радост. Господин Каринс, благодаря много, господин председател, господин комисар. А, аз имам четири деца. Когато дойде при мен едно от тях, а, друго от тях от, си отива, отива някъде, защото има място, на което да отиде. Когато се работи с някой като Беларус, е, трябва да се работи точно като с деца. Ако а, отблъснем Беларус, тя ще отиде при някой друг. При кого? При Русия. Положението с демокрацията в Беларус се влушава в последно време. Ако искаме да приближим Беларус към Европейския съюз, трябва да действаме много внимателно. Трябват ни и стимули, а не само наказателни мерки. Трябва ни морков, не само тояга. Какъв да е този морков? Ами увеличено економическо сътрудничество. Така ще можем да постигнем ситуация, в която економическия просперитет се увеличава. Точно както и в Северна Африка. Видя се, че една развиваща се, нарастваща средна класа може да бъде двигател за демокрация. Затова трябва да настоим на исканията си да се зачитат правата на човека. Благодаря, господин Вигенин. Председател, уважаеми колеги, поводът за днешната дискусия е поредното разширяване на санкциите срещу режима на лукашенко и е, факта че то предизвика на практика дипломатическа война между беларус и европейския съюз. Е, смятам че така както е отбелязано и в проекта за резолюция европейският съюз реагира правилно не позволи е, да бъде разделян на добри и на лоши страни членки на европейския съюз и реагира адекватно като даде ясен сигнал на лукашенко че по този начин не могат да бъдат изнудвани страните членки на европейския съюз и европейският съюз като цяло. но всъщност големият въпрос на който не можем да намерим отговор е какво още можем да направим като европейски парламент като европейски съюз като ангажимент на отделни страни членки за да променим ситуацията в тази страна? как можем да подкрепим гражданското общество какво още можем да направим за да бъдат освободени политическите затворници и за да направим така че повече политически затворници да няма в беларус? как да постигнем ефекта на една постепенна промяна към демократизиране в беларус така че следващите избори да бъдат поне малко по честни и малко по демократични от тези които видяхме на предишните парламентарни избори? мисля си че тук като че ли не проявяваме достатъчно въображение и като че ли методите до които стигаме са отново или задълбочаване на санкциите или това което е новият елемент в тази резолюция споменаваме възможността за налагане на целенасочени икономически санкции. тук разбира се трябва да отбележим внимателно че те не трябва да засягат гражданите на беларус тук говорим и за световното първенство по хокей и евентуалното преместване от беларус. мисля си че това звучи малко като отчаян ход от наша страна. ако се налага нека да опитаме но не мисля че това ще даде търсения резултат. важно е обаче да не затваряме вратите да използваме всички възможности. ще правим това в рамките на парламентарната асамблея евронест. усилията ни продължават. дано все пак да постигнем резултати. всички заедно трябва да мислим как това да бъде променено. благодаря. Благодаря, господин Голдман. Подкрепяме тази резолюция, особено предлаганите санкции. Санкции срещу онези, които са отговорни за вълната насилие, потиснически действия срещу политици, срещу представители на гражданското общество. Това е едно. С това не съм съгласен. Обаче това за а, шампионата а, по хокей а, смятам, че не е уместно. Смята се, че мнозина ще отидат в Беларус, за да гледат срещите от хокейния шампионат. По този начин гражданите на Беларус ще се срещат с много чужденци, ще получат информация, която може да им помогне. Така че, според мен, шампионата трябва да бъде повод за търсене на решение, а не проблем. Господин Ковал. Господин председател, мисля, че е крайно време да се запитаме какво е постигнала до сега нашата политика спрямо Беларус. А как а, се отнася към нея Минск? А, наблюдаваме едно вълнообразно движение, малко подобрение, влушаване на нещата и е, стигнахме до тук. Но наместо само да говорим, нека да помислим. Да помислим и да осъзнаем факта, че ни е необходима последователна политика, за да няма разнобоя между страните членки, за да не говорим за права на човека и същевременно да инвестираме в Беларус. Само Лука... От това печели само Лукашенко. Не печели белоруския народ. Единственото решение е да бъде категорично подкрепя на опозицията. Да стане ясно, че опозицията е нашия партньор, не е Лукашенко. И ако необходимо е да се осигури свобода на печата, да няма цензура, разбира се, за него е трудно е да повярваме, че той ще се промени, особено когато става дума за избори. И като стана дума за избори, а, ако се придържаме към политиката, която сме водили до сега, няма нищо да постигнем. Само Лукашенко ще продължи да потиска опозицията. Необходима ни е система. Колеги, господин комисар, положението в Беларус се влушава със всеки изминат ден. Режима продължава да упражнява насилие. Двама млади хора са осъдени на смърт след един несправедлив процес и в момента не се знае къде са задържани, в кой затвор са. Правителството се надява, че ние няма да реагираме. А, но Беларус е една малка страна и ние в никакъв случай не трябва да налагаме двойни стандарти. А както правиме понякога, ние трябва да, да а, наложиме специфични санкции на режима на, Бела, на Лукашенко и да замразиме банковите сметки на всички от тези, които подкрепят режима, но не и на народа, не и на малките предприятия защото а подобни санкции ще доведат до страдания чрез, сред обикновените хора. А, това ние трябва да продължиме да подпомагаме гражданското общество и опозицията. Господин Палецкис. Е Благодаря, господин председател. По време на студената война спомням си, че а, се, практику, се практикуваше отзоваването или оттеглянето на посланниците, но Беларус продължава с а, тези а, действия, с подобни действия. Страната е абсолютно изолирана и е Минска, разбира се, може да ако иска да подобри отношенията си с Европейски съюз, след като освободи е, политическите затворници и направи крачка напред по посока зачитане на човешките и гражданските права. В крайна Русия, която е най-големия партньор в рамките на Евронес, трябва да насърчава Беларус да действа по, да, по този начин. Членовете на Европейския съюз трябва да продължат да имат контакти с Беларус, но в крайна сметка съдбата на Беларус е в ръцете на Беларус е, гражданският форум трябва да развие допълнително своята мрежа и ръководителните на опозицията, представители на медиите са затворени в страната. Те нямат е, възможност да е, пътуват в чужбина. Мисля, че в това ще продължи, ако ние не, не вземеме по-крути мерки. Ние трябва да, да настояваме пред Минск, че правото на свободно предвижване е едно от основните права. В... А сега давам думата на господин Качмарек. Минута и половина. Господин председател, дами и господа, на заседание на Комисията по развитие благодарих на върховния представител Леди Аштън за нейните бързи и ясни и отчетливи решения по отношение на Беларус. Имаше и реакция. Може би сме намерили начин да увеличим ефективността на инициативите си за Беларус. Правилният метод е да се използват инструменти, които наистина от които беларуските власти наистина да ги заболи. Затова мисля, че е необходимо да се оттегли първенството по ХОГИ от Беларус през 2014 година, защото всъщност президента Лукашенко се опитва с това първенство да покаже, че страната е една нормална страна, но всъщност това не е вярно. Това е страна, в която се нарушават основни права, няма демокрация, затова световните първенства просто не трябва да се провеждат на такова място. Място, където хората са ощетени от своите основни права и свободи. Тази позиция по отношение на спортните събития доведе до факта, че Олимпийските игри в Пекин съвсем не доведоха до по-добро зачитане на правата на човека в Китай. Не може да се допуска в Беларус да се създава някаква фалшива картина на нормалност. Затова подкрепям тази идея. Давам думата на господин Мавро Николас. Благодаря, господин председател. Групата на социалистите е, би искала да има по- разширено партньорство с страните от източна Европа, защото това сътрудничество може да способства за демократическото развитие и економическия растеж на тези страни. Европейския съюз може да помогне на страната да тръгне по пътя на социалните и економически реформи, които ще доведат до повече демокрация. Е, стрикните мерки и санкции спрямо страната и липсата на участие на гражданското общество в процесите на взимане на решения не спомагат за европейската перспектива на страната. Ние трябва да помогнем за това, но можем да го направим само с по-координирани действия. Защото е, потъпкването на човешките права, не, задържането на членове на опозицията, е, потъпкването на върховенството на закона са е, дейности и действия, които трябва непременно да бъдат заклеймени от Европейския съюз, господин Стасни. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Последната ми, последната ми среща с представители от Беларус ми припомниха тежката действителност там. Хората там заслужават същите свободи и права, които имаме ние тук в Европейския съюз. Вместо това има политически затворници, разпити, преследване и различни форми на репресия. И гражданите живеят в постоянен страх. Режимът на Лукашенко е осъден от целия свят, включително и в една единодушна резолюция на Сената на Съединените щати, в една резолюция на Европейския парламент, както и в един закон, подписан от Обама, президента Обама съвсем наскоро. Смятам, че трябва да се отегли първенството по хокей от Беларус, защото не трябва да се злоупотребява с този спорт, за да се подобри имиджа на един репресивен режим. Първенството трябва да се премести на друго място, докато не се докажат значителни подобрения в Беларус. Над 1 милион души искат от Лигата по хоги да оттегли първенството. Крайно време е тези легитимни демократични искания да бъдат изпълнени. Благодаря. Давам думата на госпожа Крецо за една минута. Благодаря, госпожо председател. Нарастването на напрежението между Европейския съюз и Беларус стигна до много сериозна точка, която доведе до отзоваването на посланиците. Нашите доводи, че трябва да търсиме контакти с Беларус в рамките на нашето източно партньорство, имат основание, но трябва Беларус да зачита основните права на гражданите. Съществуват и конкретни искания. Прекратяване на насилието срещу политическите противници и отварянето на Беларус към Европа. Също така трябва да се разбира, че гражданите на Беларус са изолирани. Те са жертва на тази политика, жертва на инфлацията, на бедността, на търговския дефицит, който е безпредседентен. Благодаря. Благодаря. А сега кой иска думата за спонтанни изказвания? Госпожа Исая. Благодаря, госпожа председател. Активистите на политическите движения в Беларус не могат да пътуват, компютрите им се конфискуват не, напоследък прочетахме в новините, че ръководството на една а, от асоциациите е било, че е предотвратено а, а, нейното, нейното, нейната дейност. Присъединявам се към това, което казаха колегите, че трябва категорично да поискаме на следващият конгрес на Международната хокейна федерация да се поиска е, световният шампионат да не се провежда през 2014 година в Беларус. Не става дума за бойкотиране на спорта, става дума е, за това, че този шампионат трябва да се проведе, но не в Беларус. Благодаря. А сега а госпожа Басецко. Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз е в странно и необичайно положение вследствие на влушаване отношенията с Беларус. Но нещата могат да се променят само когато режима на Лукашенко престане да упражнява репресии спрямо опозицията на режима. В страната продължава да бъде изолирана и в последния доклад на Репортери без граница Белару... Беларус бе посочен като страна, която връждува открито срещу интернет. Международният валутен фонд не желае да преговаря по заеми за страната, но за съжаление последиците се е, понасят предимно от е, гражданите. Как можем да, пом- да помогнем на гражданите на Беларус, като бъдем е, а- абсолютно неум- неумолими спрямо правителството и властите? Господин Лисек. Благодаря, господин господин председател, госпожо председател, от, от години сме свидетели на странни игрички, които се разиграват от президента а, Лукашенко, а, който се обръща тук към Запада, тук към а, Русия и всъщност единствената му цел е да разгроми опозицията и продължава да го прави. Радвам се, че е, сме предприели дейности да, е, повик, за повикване на всичките си посланници и оттеглянето им от е, е Беларус. Прода трябва да и за бъдеще да имаме подобна а, последователна политика спрямо Лакошенко. Колкото до шампион, шампионата по а, хокей, мисля, че той трябва да се проведе в а, а, Беларус. Госпож, госпожа Николай. Благодаря, госпожо председател. В, в Прага на форума за сътрудничество с страните от източна Европа. Беларус бе поел много ангажименти. Също времено тази страна е много далече от нашите е, ценности. Санкции, санкциите трябва да се прилагат не само от нас, но включително и от другите партньори от Юронест. Е, само чрез натиск над Минск е, страната ще се промени. аз, се, аз, се, аз се съмнявам дали Лукашенко обаче иска да промени е, поведението си. Е, може би трябва да се опитаме да опитаме едно по-задълбочено сътрудничество с Русия в този смисъл, като по този начин Русия ще засвидетелства своето е, привързаност към е, нашите ценности. Е, Беларус трябва също така да се присъедини и към различните конвенции на ООН. Господин Пибалкс има думата. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, от името на върховния представител и заместник председател на комисията госпожа Аштон искам да ви благодаря за вашия интерес и за ангажираността ви с е, Беларус. Нашата политика е, е насочена именно към гражданите на държавите, с които работим. За това ще продължим да подкрепяме гражданското общество и е, политически и финансово. Много важно е гражданското общество за осигуряване на спазването на основни е, права на човека в тази страна. Същевременно ще се предостави подкрепа за жертвите на репресиите. Не можем да ги оставим на милостта на съдбата, защото те могат да бъдат спасени само с международна помощ. На трето място Рестриктивните мерки винаги ще бъдат целеви. Само така ще се засили политическото ни послание към Беларус. Целта ни не е да се навреди на хората в Беларус, а да се насочим именно към онези, които са отговорни за репресиите. Именно за това смятам, че бъдещето на Беларус, и се надявам, че всички вярваме в това, е в ръцете на гражданите на Беларус. Но те трябва да получат реална възможност да направят своя избор. А за съжаление това в момента не се случва. Именно заради това Европейския съюз трябва да продължи да работи ангажирано и ще продължат дискусиите върховни представител и заместник председател на комисията е, доколкото разбирам от дебата, може да разчита на подкрепата на парламента и много внимателно ще е, разгледаме резолюцията ви, която ще приемете утре. Благодаря. Получих 6 предложения за резолюция в заключение на дебата. Е, с това се закрива дебата по тази точка. Ще се гласува по темата в 12 часа утре. А сега едно съобщение. Група